Uh, Моля ви да вземете местата си, за да можем да започнем съседанието. Най-напред по дневния ред. Вие получихте в понеделник вечерта. Го получихте в понеделник вечерта. Ако нямате никакви възражения, господин Омарже, искате нещо да кажете ли? Госпожо председател, искам да ви благодаря, че ми давате думата. Искам да припомня веднага е, член 130 относно писмените въпроси. Какво се казва, че ако един въпрос не получи отговор в рамките на 3 седмици, това при приоритетни въпроси и при неприоритетни въпроси в рамките на 6 седмици. Може да се включи този въпрос в дневния ред на компетентната по този въпрос комисия. На 18 декември аз изпратих до Европейската комисия приоритетен въпрос, който се отнася до независимостта на Европейската система за проследяване на паралелната търговия с тютюневи изделия. Но не съм получил никакъв отговор в рамките на срока, който е предвиден в правилника. И аз поисках да се включа в дневния ред на нашата комисия този въпрос на 20 февруари Миналата седмица дневния ред на нашата комисия съдържаше моя въпрос към Европейската комисия, но отново остана без отговор. И бих искал да кажа, че аз съм изумен, че в понеделник този въпрос беше отдел, оттеглен от дневния ред. Ние сме парламентаристи. Ние имаме известни права. Те са записани в правилника за дейността на парламента. И за доверието към нашата институция и в знак на уважение към европейските депутати, вие като председател на комисията имате отговорност да приложите разпоредбите на регламента. Затова аз се питам какви са съображенията, поради които тази точка беше свалена от дневния ред. Мога само да констатирам, че когато става дума за тютюневата индустрия, нещата са едни и същи винаги. Винаги има много осложнения, тъй като аз поставях въпрос към Европейската комисия по решението и за одобрение от 18 октомври 2018 година на списъка на местата, които се съхраняват тютюневи изделия и комисията е одобрела някои от тези складове, свързана с предприятия, които са добре известни, без да има търка. За това аз исках да поставя въпрос за паралелната търговия с тютюневи изделия. Затова е важно, след като имаме предвид, е, че влезе в сила протокола на Световната здравна организация и наш дълъг е да запитаме комисията дали, дали съществуващите сега разпоредби отговарят е, на протокола на Световната здравна организация. Моля да се има предвид моя въпрос. Разбира се, аз не искам днес да се включи въпроса в дневния ред, защото това не отговаря на записаното в правилника. Европейската комисия не ми е отговорила директно и аз считам, че тази сутрин тя трябваше да дойде тук, за да мога лично да поставя въпроса пред нейните представители. Благодаря ви, господин Омаржи. Разбира се, Вие имате право комисията да ви отговори на въпроса. Миналата седмица комисията не каза нищо за евентуален отговор, но междувременно те изпратиха английския вариант. Ние вече ви представихме този вариант и до края на седмицата ще разполагате с френският вариант на това, което ни изпратиха. Затова трябваше да свалим този въпрос от дневния ред, тъй като междувременно получихме отговора на комисията. Ако искате да има общ дебат по тази тема, тъй като може би поставите някои въпроси, които са означени Чрез координатора ви можете да направите предложение. Ние ще се опитаме да го предвидим в съгласие с останалите координатори на политически групи, евентуално да го включим в дневния ред. Но тъй като имаме отговор на комисията, разбира се, този отговор дойде само в английската му версия. Искате ли да направите нещо повече от това Зная, че сте съгласен да не разглеждаме този въпрос днес, така че моля ви да говорите с координатора, евентуално заключване в дневния ред. Не желаете това. съвсем накратко, моля ви, господин Омарже. Искам само да кажа, че след като ние сме парламентаристи, имаме права и те са свързани с строгото прилагане на тези права. Европейската комисия трябва директно в рамките на 3 седмици или на 6 седмици да изпрати отговор, окончателен пряк отговор на съответния депутат, което не беше направено. Така че аз имам правото да поискам, без да минавам през координатора, този въпрос да бъде включен в дневния ред. Вие се съгласихте. Вие казахте, обаче, че служителите са преценили да свалят този въпрос от дневния ред. Това не е въпрос, който трябва да се решава от координаторите. Става дума за прилагане на правилника. Аз не съм получил отговор от Европейската комисия пряко. Те могат да ми отговорят на който си език искат, но това не беше пряко адресирано към мен – така че по принцип тази сутрин можехме да проведем разискване с участието на Европейската комисия по този въпрос. Господин Омарджи, нека да спрем до тук. По този въпрос ще взема предвид това, което казахте. Ние получихме отговор. Знае, че процедурата не беше съвършена. Проекта за дневния ред беше разпространен чрез координаторите. Можете, можете да възразите чрез координатора ви, но нека да спрем до тук. Ще имам това предвид. Коментари на господин Маржа извън микрофона. Ние нямаме поступило предложение за изменение на дневния ред, така че несъвършения ни дневен ред е вече прият Имам няколко съобщения. В Страсбург на 14 март в 9 часа ще имаме кратко заседание на комисията ни, тъй като има някои досиета, които ще трябва да бъдат спешно разгледани, гласувани, тъй като имаме ограничения малко във времето своевременно ще получите проекта за дневен ред е, за това заседание. На 21 март е, е предвидено следобено заседание. Това беше резервен вариант. Е, ние сме канцелирали това заседание. Това е за следобеда, но сутринта на 21 съседанието остава. Освен това, искам да поканя всички ви на коктейл на Комисията по околната среда за приключване на работата ни по време на този мандат в сряда, 27 март, в края на следобената сесия за гласуване в Страсбург. Искам също да поканя и унези, които са работили с нас от комисията, всички членове на ЕНВИ, така че се отбележете тази покана в вашите дневници. Това бяха моите съобщения. Разполагате също и с протоколите от заседанията ни от 21-22 януари, 29 януари. Ако нямате възражения, считаме, че тези протоколи ще бъдат прияти в края на заседанието ни. Сега ще пристъпим към размяна на мнения с Европейската сметна палата отново, относно системата на Европейския съюз за измерване на емисиите от привозни средства. Искам да дам думата на господин Само Юро. Той е докладчик по брифинг документ, изготвен от Сметната палата относно отговора на Европейската комисия по скандала Дизелгейт. Ние очакваме представенето на господин Джареп, Давам ви думата, господин Джареп. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за тази възможност да представя този аналитичен документ на Сметната палата пред вашата комисия. Имахме специален доклад по замърсяването на въздуха, в който казваме, че това е най-големият риск за здравето в Европейския съюз, защото причинява 400 хиляди годишно, годишно 400 хиляди преждевременни смъртни случаи. Повечето от е, тези емисии са от е, МПС. Тези мерки за измерване на емисиите от привозни е, средства се оказаха недостатъчно точни. Евро 6 е новият стандарта. Сметната палата изготви доклад. Ние не извършихме одит, а направихме този аналитичен доклад за информация. Защо? Защото Вашата анкетна комисия ЕМИС е, свърши отлична работа по анализа на системата и ние не искаме да повтаряме това, което вече беше направено от нея. Вторият ни аргумент е, че комисията вече е предприела действия, предлагайки нови законодателни актове в отговор на предложенията на ЕМИС през октомври 2018, но все още предстои да се приеме законодателни актове на ниво Европейския съюз и държави членки, затова не правим одит. И третия аргумент е, искаме да дадем на Европейския парламент един доклад преди европейските избори, за да знаете какво стана след публикуването на доклада на анкетната комисия ЕМИС. Този документ не прави оценка на законодателните промени, подчертава какви са предизвикателствата, които вредят на ефективното прилагане тъй като това е информационен документ, се говори за предизвикателства и какви са предложенията за последващи действия. От... Какво стана след скандала Дизелгейт? Бяха ускорени законодателните промени в Европейския съюз по тестването на емисиите Европейската комисия сега ще може да направи преглед на националните органи за одобрение на ТП, да оттегля или да суспендира такива одобрения на ТП. Освен това се преминава към нов тип тестване, изпитване на емисии при реални условия. Освен това, заинтересовани трети страни сега могат да извършват също такива изпитвания. Освен това, констатирахме, че има някои реални ползи от въвеждането на изпитване на емисиите при реални условия на дизелови автомобили. Има намаление а, значително намаление на емисиите от 168 мг на километър на 114,4 и по-нататък до 85,8 мг на километър. Необходимо е да се ползват различни технологии, катализатори, без които няма да могат да бъдат постигнати граничните стоености по време на изпитване на емисии при реални условия РДЕ. но може да се постигнат и по-добри резултати, ако беше прието първоначалното предложение за емисии от дизеловите автомобили. Така или иначе, въпросът опира до политическо решение – за това как да бъдат несени промени. Искаме да информираме, че ние констатирахме, че има научни доказателства, свързани с недостатъчно точни оценки. Що се отнася до положителните промени, Искаме да посочим какви са предизвикателствата пред прилагането на законодателните промени. Производителите могат да намерят нови гъвкави възможности в хармонизирания тест WLTP за емисии на CO2. Освен това има риск производителите да оптимизират превозните средства за ERD е тестовете и NOx емисиите, Ефективността на надзора на пазара ще зависи от прилагането на държавите членки. Основните въпроси са свързани с тестването на автомобили в държавите членки и независимостта на тестващите органи, тъй като само два случая в Европейския съюз се извършват от екологичните агенции, както това е в САЩ, например. Освен това, въвеждането на независимо изпитване от трета страни се отнася до прилагането на изпитвания WLTP и RDE. Бихме искали да подчертаем, че може би ще са необходими години, за да се подобри качеството на въздуха в градовете, въпреки че има намаляване на емисиите и въпреки, че ще бъдат въведени след няколко години законодателните изменения. Над 10 милиона привозни средства от различни марки бяха отеглени от пазара. Ограничените данни, с които разполагаме, показва, че въздействието на емисиите от азотни оксиди не е голям. Освен това, се създава нова рамка за одобрение на типа за проверка на новите модели. Един от важните въпроси е свързано с манипулирането на системите за измерване на емисиите, което създава сериозни проблеми, особено по отношение на дизеловите филтри за фини частици. Това е в държавите членки, тяхната е юрисдикцията по този въпрос. Те могат да използват новите технологии и техническите прегледи на МПС. Сега доста от държавите членки не из, извършват проверка по време на тези редовни технически а, прегледи на МПС, дали има или няма а, филтри за фини частици. Това беше кратко представене на констатациите, които може да намерите в а, аналитичният информационен документ, който сме ви представили. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. Така, колеги, сега е ваш ред. Е, имате думата за коментари и въпроси, след което пак ще дадем думата на представителя на Сметната палата да отговори господин Гербранти. Благодаря ви, госпожо председател. Изненадвам се, че съм първи. Е, Искам да започна с благодарност към Сметната палата за проучването. То е изключително интересно. Констатациите изцяло съвпадат с констатациите на анкетната комисия на нашия парламент и с дебата, който имахме миналата седмица с комисаря Бянковска. Има много какво се пита по техническите подробности на вашия доклад, но може би това не е подходящия повод за такива технически въпроси. А, много се радвам за, на, на, на критиката, която а, отправихме а, и във връзка а, с пазването на техническите изисквания. А, Хубаво е, че Сметната палата отправя такава силна критика. Може би за вас ще бъде трудно да коментирате, но фактът, е, че комисията реши да обжалва решението на съда е, е сериозен. Имам конкретен въпрос е, във връзка с вашия коментар относно наблюдението на пазара и слабостите на сега действащата система – всичко зависи от прилагането от страна на държавите членки. Ние знаем, че това е една основополагаща слабост на европейското законодателство. Аз призовавам за повече инспекции, повече проверки от страна на Европейския съюз. Може би някой ден и това ще стане. Може би и Сметната палата може да играе роля. Знам, че вие имате много тесни връзки с националните сметни палати и може би това ще бъде тема интересна и за сметните палати, тъй като тук имаме пример за изключително лошо прилагане на законодателството. Е ли това тема, която може да се обсъжда с националните сметни палати, за да видим дали не могат да се приемат и национални препоръки, за да станат и националните системи по-здрави, по-силни, отколкото са сега. След това вие споменахте слабостите във връзка с апдейта на софтуера. Знаем, че много държави членки не се прави апдейт на хардуера, прави се само апдейт на софтуера. Виждате ли вие някакъв начин, по който да накараме страните членки да апдейтват и своя хардуер? Защото това е единствения начин да подобрим качеството на въздуха в градовете а именно да спрем емисиите от милионите автомобили, които не отговарят на изискванията. Отново благодаря за изключително силния доклад на Сметната палата. Благодаря, други членове. Госпожа Ви. Благодаря, госпожо председател. И аз ще взема думата. Искам да благодаря за представянето на този доклад. Важен е. Важно беше също да бъде представен публично в нашата комисия. Така можем да предадем значението на документа. Според мен той наистина е много важен. Той хвърля светлина върху големите слабости на европейското решение и на ниво държави членки решението за скандала Дизелгейт. Подкрепям въпросите на колегата Хербранди. Той засегна много важни въпроси. Но искам да се върна на така наречения ретрофит или актуализация на самите МПС 64-та точка от вашия доклад споменавате факта, че това може да е альтернатива на софтуерните корекции. В този смисъл, какви според вас могат да бъдат конкретните предложения на Европейската комисия? За да имаме общ подход – защото иначе е много разкъсан този отговор. Не е хармоничен между отделните държави членки. Тези актуализации, поправки, усъвършенствания на моделите се правят само софтуерно, а не с хардуер. Какво може да се направи така, щото тези конкретни модернизации да станат факт? Няма ли несъответствие според вас? Както и дискриминация между това, което се случи в САЩ и това, което се случва тук в Европа. Защото в САЩ Volkswagen, както е записано и в вашия доклад, бе задължен да адаптира своите МПС-та с тази модернизиращи устройства, хардуерен тип. Така че според мен има дискриминация между европейските граждани и щатските граждани. Не може да се допуска такова нещо. Държавите членки и Европейската комисия трябва действат по-активно. Миналата седмица питах комисар Бянковски по този въпрос, но тя нищо не каза. Не знам дали можете да кажете вие нещо по въпроса. Има споразумение между Volkswagen и Европейската банка за инвестиции. Пробвам, пробвам да го задам, пък какво ще стане, ще видим, вие ще кажете. Та, имаше едно споразумение между тях – un prestito, е, Volkswagen ha beneficiato di un prestito. За да се дадат 400 милиона, т.е. били са дадени 400 милиона предишни години, но те не са били използвани за намаляване на емисиите, макар че са дадени за това. Направят се в случая за такива устройства, които ще оправят нещата. И сега има ново споразумение – да се включат различни проекти в рамките на техните развойна дейност за 18 месеца, свързани с околната среда. 10 милиона е сумата този път. Не знам вие дали бихте коментирали под това споразумение, обаче не виждате ли, че има някакво разминаване? Някакво объркване? И това не е много коректно. Благодаря. Okay, thank you very much. Someone else? Благодаря. Още някой? Иска ли думата комисията, може би? Uh, thank you, uh, Madam Chair. My name is Medyu. Благодаря. Аз съм uh, представител на звеното, което отговаря за автомобилната промишленост комисията. Първо искам накратко да отговоря на въпроса за осъвременяването на софтуера и на хардуера. Първо, за сега, към настоящия момент, е яс, е, този въпрос попада е, в компетентността на националните органи. Те трябва да решат. Е, кой софтуер е най-добър и изобщо кой начин е по-добър, комисията няма правомощия да, да, да казва какво е подходящо. Що се отнася до бъдещето, искам да подчертая, че комисията обмисля много сериозно въпроса за така наречения ретрофит на хардвер, т.е. усъвременяване на хардвера и имаме проекта финансиран с няколко милиона за такова усъвременяване на МПС. Тоест, обмисляме да включим ретрофитинга в изискванията, които ще последват след Евро 6, а в момента се подготвяме за този момент. Благодаря ви. И сега отново ви връщам думата. Благодаря. Е, нека първо да отговоря на въпросите на господин Гербранди относно наблюдението на пазара и мерките в страната членки и какво какво правим с националните сметни палати. Изпращаме нашите доклади на тях, а те са независими в своето решение какъв одит и каква инспекция ще извършат. Но аз съм съгласен, че трябва да поставим малко акцента върху този проблем. Може би на следващата ни среща с всички национални представители и да им предложим да изготвят подобно проучване на национално равнище от вашата дискусия миналата седмица е, е видно и от отзвука, който получи нашия информационен документ в медиите, се вижда, че с изключение на Германия и някои други големи държави нямаше голямо обществено обсъждане. И както казахте и на вашето предишно заседание, може би някои държави членки не осъзнават важността на този проблем и те трябва да се опитат да променят това. Що се отнася до съвременяването на хардуера и как да се засили натиска върху държавите членки, Комисията вече каза какво мисля. Не, не, не знам дали сметната палата може да даде някакъв отговор, тъй като това е в юрисдикцията на държавите членки. Не мисля, че можем да говорим за допълнителни координиращи мерки. Относно инвестиционната банка Volkswagen, това е информационен е, документ, е, достъпен за обществеността. Ние казваме, че разследванията в Европейската инвестиционна банка продължават. Много е трудно да ви дадем е, каквото и да било мнение, защото не знаем как Volkswagen е изразходвал средствата и дори да аудитираме Европейската инвестиционна банка. Така че не мога да ви дам по-конкретен отговор на въпроса. Това имам да кажа в отговор на вашите въпроси, а относно съвременяването на хардуера, мисля, че комисията отговори. Благодаря. Господин Гербранди. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Джареб за отговорите. Един допълнителен въпрос, ако ми позволите. Основният проблем са онези автомобили, които не отговарят на изискванията и продължават да се движат. Този въпрос не е решен на европейско равнище. Има национални програми, например тази на Германия но на национално равнище се предлагат примерно 6000 евро. Това може да доведе до ефтин износ на автомобилите и те да се използват още дълги години в други държави членки на Европейския съюз. доколкото аз съм информирана, има една организация в Европейския съюз, която може да поеме водещата роля в този процес, а именно Европейската комисия. А, а, и за, за това се питам какво мога да, може да направи Европейския съюз да поеме водещата роля, вместо да остави решаването на този въпрос на държавите да, благодаря ви. Този въпрос трябва да се дебатира на междуинституционално равнище и между Европейската комисия и държавите членки, защото държавите членки трябва да дадат на Европейската комисия мандат да действа. Така че не мога да ви дам ясен отговор за това какво може да направи Европейската комисия без да се е споразумява с държавите членки. А, за да има Напълно съм съгласен, че трябва да има единна хармонизирана процедура на европейско равнище, а не всичко да се остава на държавите членки защото вие сте прав, въпросните автомобили ще се изнасят не само за държави членки в Европейския съюз, но извън Европейския съюз, така че с един подобен подход няма да решим проблема. За това правя сравнение с Съединените щат. Единственото, което би, би помогнало е, е колите, които не отговарят на стандартите, е, да отидат за скрап. В противен случай няма да се, промени, е, да се променят нещата с качеството на въздуха. Благодаря ви. С това приключва нашия дебат. Ще се видим след обяд. Благодаря ви.